Добър ден. Бонжорно! Добър ден, колеги. Откривам заседанието. Обявявам в изменения в някои политически групи и делегации съгласно член 293 от правилника за дейността. Списъкът на кандидатите се публикува в сайта на Европейския парламент в интернет с протокола. От НП имаме съобщения за някои промени в състава на комисиите. Тези съобщения ще е, фигурират в е, протокола от съответното заседание, който може да се намери в интернет. Изявление на съвета и комисията е, е след е точката от дневния ред, с която започваме във връзка с подготовката за извънредното заседание на Европейския съвет на 20 февруари относно многогодишната финансова рамка. Благодаря на госпожа Урсула фон дер Лайен за нейното присъствие и както и на госпожа Бърнач. Давам и думата за изказване. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е удоволствие днес да говоря за подготовката на извънредното заседание на Европейския съвет относно многогодишната финансова рамка, което ще се проведе на 20 февруари. След представянето на предложението на комисията за следващата многогодишна финансова рамка, започвайки с българското председателство и всички следващи до сега, подготвиха основата за МФР. След обсъжданията на Декемврийския съвет, председателството на съвета проведе обширни консултации със своите партньори. Ще бъдат представени предложенията му на 17 февруари на съвета по общите въпроси. Харватското председателство изцяло подкрепя становището, че споразумението трябва да се постигне бързо. Не е лесно, но в голямата си част трябва да се съчетаят финансовите средства, които са налични, с амбициите и целите, които си поставяме. Излизането на Обединеното кралство създаде ситуация с недостиг на финансови средства и нови предизвикателства трябва балансирано споразумение по стратегическите цели. На равнището на Европейския съвет през февруари трябва да се открие пътя за приключване на преговорите по а, голямото досие за съвместно вземане на решения, така че да започне новия цикъл а, през декември 2021 година. Приемането на регламента за МФР в съвета, разбира се, не е края на целия процес, защото парламента трябва да даде своето съгласие и да потвърди регламента. Разбираме изразеното безпокойство по някои въпроси от парламента. Председателствата на съвета последователно се стремяха да информират парламента и да водят редовни срещи преди и след заседанията на съвета по общите въпроси. Така ще постъпим и следващата седмица. Хрватското председателство ще продължи с тази добра практика винаги, когато МФР е в дневния ред на съвета по общите въпроси. Поддържаме контакти с ръководството на парламента и е, неговите е, структури. След като се постигне е, съгласие в съвета, е, ще работим много усилено с е, парламента, за да постигнем положителен резултат е, в гласуването на регламента. Свообразното споразумение – по целия пакет, включително и собствените ресурси, е в интерес на всички институции, държавите членки и гражданите. Горещо се надявам, че целите ще бъдат постигнати и Харватското председателство ще положи всички усилия в тази насока. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа фон дер Лайен, председател на Европейската комисия. Thank you. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа, членове на Европейския парламент. Действително, следващата седмица ще се проведе извънредния съвет. Това е много важен момент за Европа. Изходната позиция по принцип е добра защото и трите институции, парламентът, съветът, комисията са единни по отношение на стратегическия дневен ред. Много неща естествено са изключително важни по отношение на новите ни цели. Ние искаме да бъдем най екологичният континент до 2050 година. Това е основната ни цел. Но ние знаем, че е, зад тази теза, е, означава много работа. Трябва да създадем една чиста економика, трябва да създадем нови работни места, е, трябва да преодолеем много пречки по пътя на прехода към е, един по-екологичен свят. Ние искаме да е, насърчим хората във връзка с прехода, който е необходим поради цифровизацията и екологичната трансформация ще трябва да помислим и за това как да дадем повече умения, повече знания на хората по отношение на опазването на околната среда. Нека е, да кажа, че ако бюджетът не бъде е, скоро прият през следващата година, няма да сме е, готови с новия бюджет е, и няма да можем да финансираме новите приоритети, така както ни се иска. След две години размисли вече е, е крайно време да намерим общата основа. Трябва да намерим и правилния баланс между старите приоритети и новите приоритети. И ако погледнете преговорите, има много държави членки, които застъпват е, е, много енергично идеята за кохезионна политика и други много държави членки, които защитават пък общата сълскостопанска политика. И естествено и двете групи защитават своите тези много е, ентусиазирано, с е, много енергия. Но когато става дума за един нов бюджет, естествено ще трябва да си дадем сметка, е, че ще се обръщат хората към парламента, към комисията и ще питат какво става с селското стопанство, какво става с економиката, с заетостта, работните места и така нататък. Електрониката, цифровизацията. И ние ще трябва да представим резултати от нашата работа. И затова ни е необходим бюджет, който ще подсигури именно постигането на целите и по отношение на изкуствения интелект, и по отношение на изследователската и развойната дейност. По отношение на младите хора, като много важна част от е, настоящето и бъдещето на Европа, да е, направим необходимото по отношение на миграцията, на природните бедствия, на Е, е да направим необходимото в областта на отбраната и сигурността в Европейския съюз. И е, така е, и обществото, и всички основни актьори да могат да действат в смисъла на целите за опазване на климата. Това е голямо предизвикателство. Уважаеми госпожи и господа, успехът на бюджетните преговори ще зависи от ресурсите, които ще бъдем готови да отделим. Няма да постигнем резултат, ако не гарантираме поне 25% от бюджета да бъдат отделени за борбата с изменението на климата. И аз очаквам един, един такъв бюджет, който придава необходимите средства на механизма за справедлив преход. Причината за това е проста ако не отделим тези необходими средства, за да подкрепим регионите и трудещите се, които са най-остро засегнати от социално-економическите последици от политиката против изменението на климата, не бихме могли чисто и просто да постигнем климатична неутралност. Зеления пакт за Европа е, ще се превърне в дело само благодарение на усилията на европейските граждани, на европейските учени, европейските предприятия. В противен случай той просто няма да успее. И аз, както и вие, смятам, че са необходими нови собствени приходоисточници на Съюза. Ако ги осигурим, това би било сериозен напредък, поради което аз настойчиво приканвам държавите членки и цел да се съобразят с позицията на парламента в това отношение. Обедена съм, че по този начин ще дадем тласък, ще ускорим нашите е, нови програми, ще облегчим националните бюджети, като е, ще можем да осигурим по един справедлив начин разпределение на новите средства. Уважаеми госпожи и господа депутати, преговорите няма да бъдат лесни съюзът на 27-те, а не 28, както казвате и вие, разполага с по-малко средства, близо 75 милиарда по-малко за 7 годишния период. От друга страна сме изправени пред нови общи предизвикателства, които нито една държава членка сама не би могла да преодолее. В същото време очакванията към новия бюджет не биха могли да бъдат по-многообразни. Като членове на Европейския парламент, вие добре познавате е, разисканията, дебатите в е, собствената си страна, знаете е, какво мислят съседите, поради което постигането на съгласие ще ще бъде трудно. Всички знаем това. Също така знаем обаче, че нашите граждани няма да ни разберат, ако ние като решаващи политически органи не осигурим средствата за необходимата политика. Това е наша обща отговорност, както в съвета, така и в парламента, да осигурим необходимото за Европа. Благодаря. Благодаря. Да чуем сега политическите групи, председателят Фебер на НП. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо председател на Европейската комисия, уважаеми колеги, когато е, говорим за пари, говорим всъщност за бъдещето на Европа. Къде е най-разумно да инвестираме тези средства. Нека да подчертая, че щеше да бъде добре, ако и е, Шаро Мишел беше тук днес, за да изслуша най-малкото е, нашите дебати. Е, ние знаем, че той се среща с специалисти в работни групи, разговаря по тези въпроси, но щяхме да сме много доволни, ако е тук и днес. На 20 февруари ще трябва е, е, Шаро Мишел да е, даде някакъв отговор на всички тези въпроси, които вълнуват гражданите, жените, мъжете, студентите. Много успех му желая. Това е подходящият момент. Имаме е, мандат е, на базата на вота на нашите избиратели. Европейската комисия има мандат и ние знаем каква е поръчката на нашите избиратели след изборите за Европейски парламент и за Европейска комисия. Не става дума за това да защитаваме средствата, които вече са на лице. Ние знаем, че са необходими преговори. Важно е обаче и разходите да бъдат разумни, да се изразходва по подходящ начин всичко това, с което разполагаме. И трябва да бъдем и критични, и самокритични. Е, е, за един а, отделен човек в Европа а, ще трябва да има някакъв вид ограничения, когато става дума за бюджетни средства. В противен случай а, а, ще се получи нещо като олигархия и парите ще се съсредоточат само в един човек. И така, освен това, ние се нуждаем от е, е, инвестиции, както в селските райони, така и е, по отношение на земеделските стопани в този глобален свят. Регионалните пазари трябва да бъдат подкрепени. Изследователската дейност, разъм, е, е, защитата на европейските ценности, най-общо казано. И освен това, е, ние. Е, знаем, е, регионалното развитие, селското стопанство са много важни, но не бива в никакъв случай е, да се съкръщават е, средства в сектори, които са важни за бъдещето. Надявам се да не продължаваме с дискусиите за 1%. Ако Европейския съвет решава, че Фронтекс се нуждае от 10 000 повече е, служители, отколкото до сега, защото трябва да се защитат границите, това означава на практика, че е, с една трета съкръщение е, няма да стане така, както Европейския съвет е решил. Когато говорим за изследователската дейност и желаем да направим нещо повече в борбата срещу рака, естествено ще трябва да предвидим и необходимите средства в бюджета. Много благодаря и на Йоханес и на Урсула за това, че те защитават също тези изключително важни сфери. В Германия трябва да приключи и дискусията за това кой е нетен платец, кой не. Ние трябва да изградим не само сигурността и благодействието на Европа. Ние трябва да направим необходимото и за африканските страни, в крайна сметка не става дума за нетен платец единствено Германия, и за Нидерландия, и за много други е, е, страни. Е, трябва да прекратим с тези дебати на национално равнище. Трябва да мислим за общото, за единна Европа. И е, това е всъщност разумното. Надявам се и Европейския съвет да вземе правилно решение по отношение на собствените ресурси. Е, това е една червена линия в рамките на преговорите и ние ще, подхо... е, ще пледираме за един системен подход. Освен това, данъците, плащани от европейските граждани, ще бъдат е, пропиляни, ако ние е, не е, инвестираме правилно. А, за това е необходима, естествено, една работеща система, включително и по отношение на правосъдието, и на полицията, и така нататък. И накрая, Дейвид Камерън при предишната дискусия за МФР непрекъснато а, настояваше само 1%, само 1% и така нататък. И искаше да убеди британците, че Европа, виждате ли, е много ефективна, работи ефикасно, с малко средства. А, с подобни пледуари само наливаме вода в мелницата на популистите. Нека да не мислим само за себе си егоистично и за нашите страни, да мислим за Европа. Госпожа Гарсия Перес, председател, ръководител на социал-демократите. Благодаря, господин председател, госпожо председател на комисията, госпожи и господа. Дебатът, който предстои, е изключително важен. Той ще определи бъдещето на, на Съюз. И няма смисъл да определяме цели за идните 7 години, ако си вържем ръцете в същото време. Моментът за Европа е решаващ. Всички знаем това и съветът го знае. Европа наистина се нуждае от големи преобразования, за да бъде лидер е, по отношение на устойчивостта в световен мащаб, е, е, екологичната економика, социалната справедливост. За това са нужни преобразования. Всички го знаем и съветът го знае. Онова, което липсва е способността да сложим на масата необходимите средства, за да постигнем всичко това. Предложението на парламента е крайно разумно и се изправя пред лицето на тази потребност. 1,3% от брутния вътрешен продукт на държавите, отделени за европейския бюджет. Това число за един справедлив преход Предложението на Европейския парламент е повече от ясно и се подкрепя от голямото мнозинство на политическите групи. Председателката на комисията фон дер Лайн подчертава категорично необходимостта новата комисия да гледа геостратегически да завоюва позиции на Европейския съюз в световен мащаб. И господин Мишел, председателят на съвета, също се изказва за необходимостта да водим в екологичните процеси в световен мащаб. Липсва обаче съгласие в съвет. Това липсва. Трябва да кажа, че председателят на съвета днес ще се яви пред нас, ще се изкаже. За съжаление, има малко да ни каже. Трябва повече да слуша. Пред нас е огромна отговорност и необходимо е е, споразумението, което ще се постигне, да няма печеливши и губещи. В такъв случай ще изгуби цяла Европа. Е, няма смисъл да се вземат пари от една политика, да се слагат в друга политика. Е, да се вземат пари от регионите, да се дават на други региони. Едно нещо трябва да бъде ясно. Жак Делор даде ход за пръв път на първата многогодишна финансова програма. И той си даваше сметка, че е необходимо да се работи мащабно за Европа, че трябва да се надраснат националните интереси, че е далеч по-важно да се укрепва солидарността на европейския проект. Ето това е амбицията, с която следва да се въоръжим днес. Умолявам, призовавам а, а, държавните правителствените ръководители да се вдъхновят именно от едно такова европейско а, гледище. Днес се поставя на карта бъдещето на европейския проект. Необходимо е веднъж за винаги да сложим край на този разговор за собствените приходоисточници. Нужни са средства на Съюза. Бюджетът е амбициозен. Не можем да правим повече с по-малко. Необходимо е да работим за младите на общоевропейско равнище да работим за първичните селскостопански производители, за животновъдите. Европейска политика ни е необходима за новите предприемачи, за научните изследвания. Толкова много области на политиката има днес, които Европа може да се намеси и не бихме могли да я караме по-старо. Няма, времето не ни чака. И ние можем да кажем, да, парламентът е готов да прояви търпение, но парламентът взема решение равноправно с съвет. И ние няма да се поддадем на а, натиска на протакането. Бъдещето на Европейския съюз е в наши ръце и това е най-тежката, най-важната отговорност, която сме се нагърбили по-настоящем. Благодаря. Господин Чолош, председател на Обнова, Обнови Европа. Уважаеми господин председател, госпожо председател на комисията, уважаеми колеги, от Европа се чака да отговори на предизвикателствата на финансовата криза, миграционната криза, изменението на климата. Криза след криза все повече и повече се очаква от Европа. И повече от когато и да било до сега, е, Европа е нужна. Нужно е следователно нейният бюджет да бъде приведен в съответствие с тази нова реалност. Аз приветствам решимостта на Шарл Мишел, на председателя на съвета, е, наред с е, харватското Белгийското председателство, опитващи се да постигнат споразумение. И ги уверявам в пълната ни подкрепа. При условие, разбира се, че бюджетът е добър. Европа не е просто въпрос на ангажименти, политически ангажименти сме поемали немалко през последните години. Нужни са и гаранции. Нужни са гаранции за това, че тези ангажименти ще се превърнат в осезаеми дела в интерес на нашите граждани. И е необходим такъв амбициозен бюджет, който обезпечава нашата политическа амбиция. Само по този начин ще заслужим доверието на своите съграждани. Последиците от изменението на климата се усещат и налагат решения в както и цифровизацията на обществото и економиката, нужно е модернизация на обща селскостопанска политика, на кохезионната политика. Всичко това налага неотложни действия от страна на Съюза. И бих искал да подчерта три неща, които според нас са важни. Първо, обемът на бюджета. Нужна, нужно е количество. Нужни са бюджетни средства. Не можем да чакаме за утре, за в други ден. Не можем сами да си връзваме ръцете предвид амбициите, които а, си, а, си поставяме. Трябва да заслужим доверието на нашите собствени съграждани. На второ място, новите приходоисточници на Съюз. Приходната част на европейския бюджет следва да бъде модернизирана, да бъде приведена в съответствие с договор. Става въпрос за солидни приходоисточници. Последната реформа в това отношение е, бе е, от 88 година. Отдавна. И бюджета трябва да се модернизира. Е, нужни са ефикасни средства, за да опазим европейския бюджет, когато се посяга на европейските ценности. И нашата група никога няма да прави компромис с върховенството на закона. Еразъм, младежите, сигурност и отбрана, защита на границите, гражданска защита, всичко това изисква солиден бюджет. След британския изход, след кризата, която току-що преодоляхме, трябва да обновим и еврото. И бюджетните решения ще докажат, че сме способни за всичко това. Европейският парламент не може да приеме компромис, който минира доверието в Европа, способна да защити интересите на своите съграждани. Благодаря председателят Джани Иде. Благодаря. Много е неприятно, че господин Мишел не е тук да присъства и да чуе това разискване, още повече, че се свиква извънредно заседание на съвета и мисля, че той като председател на съвета може да изиграе важна роля. Явно нещо се променя, но новините, които получаваме в двустранен порядък, не са пълни. Финландското председателство пред парламента, пред съвета и пред комисията представи информацията, с която тогава разполагаше. А такава информация е крайно необходима мисля, е, че е, трябва да спрем да мечтаем поне за малко и реалистично да се вгледаме в действителността. Средствата са ограничени. А те са ограничени, защото, както каза е, колегата от НП, много често парламента и институциите не са в състояние да дадат един положителен отговор на въпросите, свързани с бюджета. И аз тук не говоря само и единствено за е, извършени измами. Говоря за начина по който се разпределят средствата. Ние трябва да сме в е, състояние ефикасно е, да следим изпълнението на бюджета и там, където е необходимо да се насочват средствата. Парламентът институциите приемат регламенти, директиви, решения, които изискват много строга бюджетна дисциплина на държавите членки. Но ако сме толкова критични и взискателни спрямо другите, трябва да проявяваме същата взискателност и към самите себе си. В договорите за Европейския съюз имаме предвидени средства за развитие на селското стопанство, за сближаване, за развитие на селските райони и всички тези средства трябва да бъдат осигурени. 20 милиарда за подкрепа на структурната реформа. Възможно е рязко да се орежат средствата, които са предвидени в проекто бюджета за предприсъединителна подготовка на, на Турция, например. Нека да бъдем прагматици и реалисти, защото средства няма. Благодаря, господин Ламбер, от името на Зелените. Уважаеми е, колеги, бюджетът е инструмент и тук, знаете, можем до безкрай да обсъждаме дали този инструмент е голям. Един малък чук, един голям чук, се е чук. Когато ни трябва отвертка, не можем да говорим за чук. Всъщност, какво искаме да направим? Това е първия въпрос с европейския бюджет как да ни послужи той? И госпожо председател на комисията, мен много ми хареса това, което вие казахте, че именно няма да приемете бюджет, който повече, по-малко от 25% са отделени за борбата с изменението на климат. Аз би казал, че, останали, че ако останалите 75% влошават климатичното положение и тези 25% няма да ни стигнат. Тук по-важно е следователно да се гарантира съответствието на целия европейски бюджет с екологичния преход. И това отношение аз почти на 100% съм съгласен с казаното от Манфред Вебер, с изключение на ОСП. Общата селскостопанска политика не бива а, да отслабва позициите на нашите селски стопани пред глобализацията. А, необходимо е чрез ОСП да вървим към една по-екологосъобразна економика. Същото може да се каже за изследователските програми на Европейския съюз и прочие. Всичко това трябва да бъде насочено към една цел. Това е първия въпрос, следователно, за непротиворечивостта, за последователността на бюджета. Това ще бъде за нас първи критерий. Нали, понеже не следва автоматично, че ако съветът приеме нещо, парламентът просто парафира. На второ място, връзката между бюджета и ценностите на Европейския съюз. Съюзът е съюз на ценности, преди да е економически и паричен съюз, финансов съюз. Това е съюз на ценности. И следователно не може да работим за социално-економическо благосъстояние, ако то не се гради на фундаменталните ценности на съюз. И след това, разбира се, размерът. Размерът на самия бюджет. Въпросът е съществен. Както каза и Рачи, предложението на парламента е разумно. 1,3 от БВП. Всички добре знаят, че макроекономически ни липсват инвестиции. А, и следва да стимулираме, да дадем тласък на, на инвестициите, а, а, за да за да бъдат те двигател, особено в държавния сектор. Не, не само, но най-вече в инфраструктурата, в железния транспорт. Значи, един достатъчно голям бюджет, който да отговаря на новата амбиция. И аз казвам на Европейския съвет, или ще подпишете за 1,5, или ще приемете собствени приходоисточници. Не може да продължавате все така да съкръщавате обема и да не въвеждате собствени ресурси. Тоест, европейски данъци. И последно – господин председател. Тук бях на времето Жозеф Дол, Комбендит, Ферховщат и прочие при поредната бюджетна процедура казаха само през трупа ми. Не можем вече да приемем един бюджет, който компрометира прехода през идните 7 години. И аз призовавам всички ни да бъдем последователни и действително да удържим на думата си, ако предложението на съвета не съответства на нашите критерии. Не бива да се боим да стигнем до края. Трябва да краем, че в край на краища бюджетът зависи от съгласието на двамина. И ако парламентът не е съгласен, Шарл Мишел ще трябва да се съобрази с това. благодаря, Екаре, господин Фито. Благодаря. Аз също се присъединявам към съжаленията, които бяха изказани от колегите заради отсъствието на господин Мишел от днешните разисквания. Когато подготвям изказването си по, по тази тема, трябва да мислим за приоритетите. По тематичните приоритети няма съгласие. Говори се за мерки за интервенция, за иновациите и много други. Една по-хубава, една по-добра Европа за всички е нашето общо желание, но тук имаме един списък от а, е, а, е, приоритети. Когато а, е, като си направим а, сметката, трябва да видим какви са рисковете, които могат да имат а, пряко или непряко а, отношение а, и въздействие в а, държавите членки. Има а, такъв риск, ако с програмата на комисията се преследват определени цели на национално равнище, една държава членка да може да се отклони и парламентът тук обсъжда този въпрос най-вече в по отношение на, на кохезионната политика и обща селско-стопанска политика. Съгласен съм с колегите, че трябва да обърнем особено внимание на ефективността. Липсва кораж а, да настояваме за видими, конкретни резултати от а, действията, които се осигуряват с този бюджет. Инвестициите, а, които а, ще бъдат а, обсъждани, ми се струва, че доста се отдалечават от е, целите, които бързо трябва е, да бъдат е, постигнати. Днес ще обсъждаме и въпроса за върховенството на закона. Кой е пазителят на ценностите, ако не ние? И трябва да се обясни какви са критериите за определяне на спазването на ценностите и върховенството на закона. Ако те бъдат спазвани, то тогава и необходимите бюджетни средства ще бъдат отпуснати. Защото а, по такъв начин можем да оправдаем легитимността, която ни е дадена от избирателя. Благодаря, господин Папа Димулис, от името на Обединената левица η απουσία του Σαρλ Μισελ από τη σημερινή συζήτηση είναι... Да, благодаря. Е, със сигурност е, е, трябваше да бъде и тук Шарл Мишел. Това е лош сигнал. Госпожо Фондерлайн, от пет години всъщност ние разчитаме на това, че ще има една дългосрочна програма е, и е, не сте съвсем права, когато говорите за това, че е, вие сте, така да се каже, посредническата институция между съвета и парламента. 1,3% от БВП. това е в крайна сметка основният е, момент в нашите искания, защото в противен случай няма да можем да се справим с Зеления пакт, с кохезионната политика, с е, всички останали е, неща, които желаем да направим по отношение на инвестициите, на цифровизацията, економиката, миграцията, сигурността и така нататък. И също времено трябва да сме готови и за неочаквани кризи. Всичко това трябва да е заложено в бюджета. Трябва да говорим практично прагматично и да търсим естествено компромис между нас. Но като е, законодателен орган, е, парламентът естествено е, трябва да се произнесе в крайна сметка по решението. 5% може би е, се искат е, повече като средства е, от това, което разполагахме в действащата до сега МФР. Ще трябва, естествено, господин Вебер да убедите госпожа Меркел, господин Рюте трябва нашите нидерландски колеги да убедят, както и Ираче, ти ще трябва да говориш с твоите испански приятели искането на парламента е за повече средства. А, за съжаление не виждам как ще се случи това. Господин Педичини, благодаря, господин председател. В момента предложението, което най-много се доближава до нашата цел за многогодишната финансова рамка, е предложението на Европейската комисия. Гледаме положително и подкрепяме зеления курс, както и политиката за растеж, конкурентоспособност и иновации. Смятаме обаче, че противодействието на миграцията трябва да се поддържа със средства, които не са по силите на една отделна а, държава. Това не може да се постигне с традиционната политика, с традиционните средства. Само чрез кохезионната политика и ОСП, които са пулсиращото сърце на Европа на гражданите. В всички случаи националните вноски не могат да се увеличават и Европейския съюз трябва да има смелостта да се финансира с собствени ресурси, като например въвежда нови данъци, като например данък върху световната мрежа. Web. Благодаря. Приключваме а, е, с, а, ръководителите на политически групи. И сега от името на а, е, групите НП първо. Благодаря, господин председател. Госпожо председател на комисията, бюджетният дебат никога не е просто финансов. Е, говорим за бъдещето на общата ни политик. Не бива да забравяме още повече, че е, този дебат се води при отсъствието на Великобритания. Е, и сега мнозина настояват нещата да бъдат преразгледани, да бъдат усъвършенствани, но, но как, как е въпросът? Европейският парламент категорично заявява, че след британския изход Европейския съюз следва да запази и дори да увеличи обема на дейността си, да не отслабва своята амбициозност. Е, програмите да се запазят е, и, и да бъдат разширени с оглед на бъдещите предизвикателства. Съветът възприема друг подход обаче. Някои държави не само настояват за съкръщаване на бюджета, а, а, Други фактически желаят да се свие дейността на Европейския съюз. Е, е, стремят се е, да прокарат старата британска идея, а именно за ренационализиране на някои области на общата съюзна политика. Така че тук не става дума просто за парите. Става въпрос за това Европейския съюз след британския изход – да стане по-малък не само по броя на своите членове, а и по обхвата на своите дейности. Европейският парламент в огромното си мнозинство не може да приеме това гледище. Европейският съюз не може да отслаби амбициозността си. В противен случай той просто би е, е подкрепил, доказал твърденията на онези, че не сме в състояние е, при отсъствието на Великобритания да се справим с предизвикателства. Трябва да отговорим на тези предизвикателства чрез увеличаване на бюджета, чрез нови приходоисточници. Европейският парламент няма да приеме свиването, отслабването на Съюза. Благодаря. Благодаря. Две минути и половина, госпожа Маркес. Госпожо председател, благодаря ви. Госпожо председател Фандерлайн, е, госпожо е, е, и господин Хан. Естествено, че са необходими средства, за да постигнем нашите ангажименти по отношение на гражданите и за да изпълним целите, които сме си поставили. Също времено сме изправени пред огромни предизвикателства е, и е, най-важното за нас е да спечелим отново доверието на гражданите. Всяка държава член ще трябва е, да се откаже от частичка от своя национален егоизъм и от своя комфорт. Имаме дългогодишна история в това отношение в Европейския съюз. И знаем, че в крайна сметка и най-противоречивите интереси могат да бъдат обединени. Е, може да се намери компромис. Трябва е, да повтаряме непрекъснато е, това на всички срещи на ръководителите на държавите членки. Няколко примера. Желаем инвестиции в економическия растеж, е, в кохезионната политика, в регионалното развитие. Желаем да се преборим срещу неравенството. Желаем да осъществим нашата програма за цифровизация, е, цифрова Европа е много амбициозна програма. Желаем да насърчим и мобилността в държавите членки, в образованието. Желаем да направим много пример еразъм. Желаем е, да има справедлив преход. Е, имаме механизъм за справедлив преход. Е, имаме огромното желание да направим климатично неутрална Европа и така нататък, и така нататък. Но Естествено, за всичко това са необходими средства. Трябва да увеличим средствата в бюджета на Европейския съюз. И за това са ни необходими собствени ресурси, които не се стоварват на гърба на гражданите. Намираме се е, е, в сложна ситуация, но не бива да причиняваме институционална криза в никакъв случай. Един бюджет, който не съответства на нашите политически приоритети няма да бъде успех за Европа. Госпожа Хайер, две минути. Благодаря, госпожа председател. Госпожа председател, господин комисар, госпожо министър, след две години протакане е, е, необходимостта чука на вратата е, на държавните правителствени ръководители. Огромни са общите предизвикателства и те налагат бързи е, действия, безпредседентни действия. Всичко, всички тук го знаем. И въпреки това, след 60, повече от 60 години е, история е, на, на Съюза, един бюджет, който е по-малък от 1% от брутния национален доход, все така не се подлага на съмнение. Как, как да се справим? да вземем е, една десета процент от тук, да я сложим е, е, другаде, така, така не бива. Фактически се намалява националната вноска. Участието на държавите членки на 80 процента, между другото, норма на съфинансиране, системата е превратна, тя е порочна. Задачата на председателя на съвета, разбира се, не е проста, но ние го уверяваме в пълната си подкрепа, както и комисията. За да намерим квадратурата на кръга, има един отговор. Собствени ресурси, собствени източници. По този начин националните вноски ще могат да бъдат намалени и така всички ще спечелят. Съюзът ще бъде и укрепен с по-голяма степен на финансова автономия в отговор на очакванията на европейците. Нашата финансова система е, е застрашена от екзистенциална криза без реформа ще бъдат осъдени на гибел всички наши надежди. Уважаеми колеги, среща на върха на 20 февруари ще бъде решаващ, за да потвърди амбициозността на държавните и правителствени ръководители в съзвучие с намеренията на Европейския парламент и очакванията на нашите съграждани. Благодаря. Благодаря. Господин Бей, две минути. Многогодишната финансова рамка, бюджетният проект са финансово изражение на политически решения. Дали ще бъде 1,1, 1,3%, става въпрос за 1,5, 1, е, е, близо 1,5 трилиона, за периода е, е, е нещо, което не може да се приеме с лека ръка. Ние би трябвало просто да насочим вниманието си към конкретни бюджетни действия и конкретни мерки в отговор на очакванията на нашите съграждани. Какво ще си помислят те за Европейския съюз без Великобритания, който стреми, се стреми да, да, да се разшири съвсем скоро, без да помисли към Албания или към Северна Македония. Близо 1% процент от бюджета е, на Съюза днес се отделя за опазване, за охрана на границите. Днес предложеният бюджет е, е, жертва селското ни стопанство и а, а, от друга страна до 25-33% се увеличава финансирането в екологичната област. При това обаче ще се наложат нови стандарти, нови изисквания, които ще ускъпят стопанската дейност на нашите предприятия и намалят тяхната конкурентоспособност. Госпожа Вон Дерлайн, вие ни казвате, искате да съставите бюджета заедно с европейските граждани. Първо трябва да се вслушате в тях. Те очакват економически растеж, очакват защита на европейските граници. Не може да им бъркате в джоба, 45% да кажем от националния доход на на Франция се преразпределя по линия на доходите. Нека да оставим повече прерогативи на държавите членки, да оставим въпросите за правата на човека на останалата част от света. Господин Андресен, за две минути. Благодаря ви. Госпожа Меркел и Германия ще трябва да се преборят за, един, за една отстъпка и за плащане на допълнителни средства. Желаем ли да направим Европа климатично неутрална? Желаем ли да се преборим за повече сигурност? Желаем ли да се преборим срещу тежките заболявания? Да, желаем ли едно по-добро бъдеще за младите хора? Всички ние го желаем. Шаро Мишел ще трябва да изработи най-сетне е, проекто бюджета и да го постави на масата, за да знаем за колко е, процента става дума, защото под един процент е, просто е немислимо да изпълним нашите цели. При всички положения много повече. Е, ще трябва да представим е, естествено добър бюджет и да го приемем, но и разумно да изразходваме средствата. Необходимо ни е економика, която не само да функционира добре, необходима ни е климатично неутрална безвъглеродна економиката. И а, ако а, не се спазват принципите на върховенството на закона и а, на демокрацията, тогава съответните държави членки не би трябвало да получават бюджетни средства. Виктор Орбан трябва да се замисли за това, а, ако се приемат тези решения. Европейския парламент едва ли ще одобри разходи, ако няма спазване на принципите. Германия без Европейския съюз би била много по-слаба. Германските предприятия изнасят много, инвестират във всички държави членки и в крайна сметка това е печалба за Германия. Така че именно а, финансово силните, економически силните държави ще трябва да се ангажират и финансово в бюджета в много по-голяма степен. Дали ние, германските граждани, ще плащаме 30 цента повече или по-малко, това не е чак толкова съществено за всеки германски гражданин. Важно е обаче за Европа. Благодаря, господин Фан Оверфелд. Госпожо председател, господа от е, съвета, от е, комисията, колеги. Много важно е, естествено, институциите е, да се споразумеят в тази нова обстановка колкото е възможно по-бързо за МФР. Е, парламентът е до 60% обновен. Е, в комисията също има нов състав. Е, ще трябва да потърсим всички възможности за конвергенция. Съветът трябва да осъзнае, че Европейският парламент не бива да се пренебрегва, независимо от подмяната на състава. 60% са нови членове, както казах. Комисията трябва най-сетне да осъзнае новата си политическа роля в е, е, рамките и на общия пазар, и на политиката за конкурентно способност. И нека да поговорим за бюджета. Не бива да смятаме, че това е финансова авантюра. Говорим с удоволствие за Зеления пакт, е, независимо от това дали има гарантирано финансиране или не. не трябва да си дадем сметка, че инвестициите са абсолютно необходими, ако желаем този зелен пак да започне да действа. Е, и така ще трябва да погледнем как е, ще гарантираме е, трансформацията, която желаем да постигнем, как ще засилим еврото, как ще създадем повече добавена европейска стойност за гражданите. Благодаря. Мерси. Господина Марже, минута и половина. Благодаря, но което ми прави впечатление в хода на тези преговори за многогодишната финансова рамка е липсата на съзнание за историческото значение на момента от страна на държавните и ръководители. Знаете, Европейския съюз е на кръстопът. И когато економическите, демографските, климатичните предизвикателства по света задължават Европа да действа, когато навсякъде е, е, се нарастват силите на регреса, държавните и правителствени ръководители не се оказват на висотата на това историческо предизвикателство и, и се държат като обикновени предприемачи. Съветът е, е, е, няма смелостта да трасира пътя на Европа, освободена от бюджетните съкръщения, способна да удовлетвори очакванията на гражданите, да опази своите граждани от опасностите на днешния свят. Вместо да напредваме, ние отстъпваме и с един малък бюджет ще отстъпим още повече. С десетки години назад. Тъй като цената на бюджетните съкръщения, особено на на кохезионния бюджет ще бъде много висока. По-малка, по-малко кохезия, по-малко растеж, по-малко инвестиции, по-малко заетост, повече социално разцепление, повече бедност. Е, и накрая бих искал да кажа, кохезионната политика е политика на бъдещето. За предходния е, програмен период повече от 100 милиарда евро е, бяха е, изразходвани за околната среда и за климата именно по линия на кохезионната политика. Благодаря. Господин Омърже, син картон, реплика господин Омърже към вас. От страна на господин Маркес. Готов сте, да? Заповядайте. Заповядайте да формулирате репликата. Половин минута. Благодаря, госпожо председател. Господин Омърже, у нас, в Португалия, ние обърнахме нова страница, е, прекратихме бюджетните съкръщения, вдъхнахме надежда. И не само на своите граждани, на много други, които ни гледат. И чрез новия бюджет, тук трябва наистина да вдъхнем надежда на Европа да изпълним обещанията, които сме поели пред своите съграждани за една по-амбициозна, по-модерна политика, отстояваща а, своята традиционна политика. I'm sorry, I'm not sure. Извинявам се, това според мен не бе реплика, но все пак, господин Мържа, желаете ли да отговорите? Уважаеми колега Маркес, аз мятам, че нашите гледаща съвпадат изцяло и така е. Е наистина е, кохезионната политика може да се впише в новите приоритети, е, които се формулират днес. А и що се отнася до разграничаването между традиционна и нова политика, това е фиктивно разграничаване. То няма място. Благодаря. Благодаря. Господин Пападаки, с една минута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 гражданите. Води се борба срещу групи държави членки и корпорации, които искат да вземат освободеното пространство след отеглянето на Обединеното кралство. Гръцкото правителство на нова демокрация предприема огромни съкръщения, което разширява бедността и оскъпява енергоисточниците, които се внасят отвън. Обедняват земеделските стопани е, и с бюджета ние трябва да защитим тях, да защитим работниците и да се борим срещу популистите. Благодаря, госпожа Грапини. А, е, има реплика към вас. Приемате ли? Заповядайте, госпожо Грапини. Динта, стимате колег, înțeleg că vă opuneți е, politici. Благодаря. Вие по такъв начин се противопоставяте на обща сълскостопанска политика, ако разбирам правилно. Но кое ще бъде по-добре? Според вас да се използват средствата от ДДС и други собствени ресурси за поддържане на бюджета или не? Какво ще кажете, господин Пападакис? Във всеки случай, от новата обща селскостопанска политика ще се възползват инвеститорите, корпорациите, а същевременно за дребните замеделски производители, за МСП, ще има само трудности. Цялата полза ще отиде при акционерите в големите производители и корпорации. Благодаря следващия оратор за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Очакваме заседанието на съвета от Месец ноември е 18-та година. По-добре късно, отколкото никога. Е, нужни са ни достатъчни финансови средства, е, за да имаме един сплотен, солидарен, продуктивен е, Европейски съюз, който опазва околната среда. И нови собствени приходоисточници, това е решението които ще сложат край на логиката на размяната, на покупко-продажбата по отношение на бюджета. Не можем да стоварваме вината или тежестта на всичко това върху европейските граждани. Принципът е прост. Който не плаща, трябва да плати. Нали, настояваме данък върху финан... за данък върху е, финансовите транзакции, за данък върху транснационалните цифрови компании. Оттам нататък въглеродния пазар, свиване